Много се радвам. Relazione dell'onorevole Герингер. Много се радвам да видя вече толкова много хора в залата. Сега доклада на госпожа Герингер. Това е следващата точка в дневния ред. Ще гласуваме по упростената процедура по доклада на госпожа Герингер. Гласуването е поименно. Моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Гер, релационе. Поздравления за госпожа Гери. Гер, сега доклада на господин Бинев. Отново по упростена процедура. Нека да пристъпим към гласуването. По именно гласуване, моля, започнете гласуване. Приключихте ли с гласуването? Край на гласуването. Е апровата. Приема се. Поздравления. Следващият доклад е гласуването упростена процедура. Доклада на господин Винклер. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за господин Уинклер. Сега доклада на госпожа Хюбнер. Отново упростена процедура. По именно гласуване, моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Много голямо мнозинство. Приема се поздравления за госпожа Хубнар. Машината ми за гласуване не работи. Веднага ще проверим, каза председателя. Службите веднага ще дойдат. Доклада Сориано, простена процедура. С квалифицирано мнозинство, поименно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Благодаря, господин Сориан. Преминаваме към доклада Рапкай. Преминаваме към доклада Рапкай. Господин Успаски ще иска думата. Имате думата. Добре. Гермими колега, спреш мене викста палит спалима. Уважаеми колеги, аз съм поставен под политическа атака. Автора на доклада казва, че не съм предоставил доказателства. Официално съм признат за жертва на политическа атака. Делото бе започнато не от полицията, а от а, силите за сигурност в Литва, които се опитаха да ме отвлекат през нощта, а, но ми позволиха да напусна и да а, отида в Тайланд и в Индонезия, авторите на доклада се опитват да ви убедят да играете тази игра. Не можете да правите изказване, казва председателя. Вече го направихте в а, комисия. А, така че, моля, приключвайте. Това е изключителна ситуация. Това не е реч, която съм изнасил в комисията. Напротив, аз не, нямах право да говоря в комисията и да коментирам по това решение. Решението е взето по сталинистки начин. Благодаря. Нека да преминем към гласуването. Това гласуване не е поименно. Моля, гласовите, сдигане на ръка. Кой е за доклада Рабкай? Кой е против? Въздържали се? Докладът се приема. Доклада Яколино. Сключване на споразумение между Европейския съюз и Япония. Докладчикът е, има думата господин Яколино. Благодаря, е, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Първото споразумение между Европейския съюз и Япония е именно това, така че това споразумение има символичен характер. То е много важно и ще зададе тона за борба с организираната престъпност. Успяхме да постигнем равновесие между много различни изисквания. И това ни дава възможност да постигнем краен резултат, който отговаря на очакванията ни. Смятам, че това споразумение е важна крачка напред, която отговаря на желанията и на двете страни а, за двустранно споразумение. Благодаря, господин Яколино. Казва председателят, нека да преминем към гласуване. За? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря. Поздравление на докладчика господин Лехнер и неговия доклад. Взаимно свързване на търговските регистри. Нека да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Доклада Шрёдер за развитието на потенциал за работни места на една нова устойчива економика. Докладчикът има думата. Съвсем накратко. Благодаря много, господин председател. Колеги, искам да ви обърна внимание е, на това, че е, това гласуване е един исторически момент. Ние в парламента подехме една инициатива е, за зелени работни места. И по този начин откриваме нови възможности за устойчиво развитие и за устойчиви от екологична гледна точка работни места. Следваме пример на инициативи в Съединените щати. Освен това помагаме и за поддържане на заетостта. Така че по този доклад работиха 6 комисии в парламента. Искам да благодаря на всички комисии, на всички докладчици, всяка, които работиха много активно. Много се радвам, че Бългийското председателство още в самото начало заяви, че ще подеме тази инициатива на парламента, ще я предаде на съвета, за да може решението да бъде взето на съвета през декември. Става дума за бъдещето на Европейския съюз. Председателя, благодаря много. Нека да преминем към гласуването. С вдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Поздравления на госпожа Лехнер. Доклада на господин Ческовски. Отношение с Швейцария, пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар. Докладчикът има право да се изкаже, е, но моля, бъдете съвсем крат. Само искам да благодаря на председателя на Комисията за вътрешен пазар, който водеше работата по този въпрос и докладчиците в Сянка. С тях си сътрудничахме отлично. Много им благодаря. Благодаря ви. Казва председателя. Нека сега да гласуваме. Моля за дигане на ръка за, против, въздържали се. Огромно мнозинство за. Поздравления за докладчика. Сега доклада за Алба Бидеген за двустранна защитна клауза за споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. Проекто резолюция има изменения от водещата комисия. Гласуваме анблок за, против, въздържали се, приема се. Това е гласуването за измененията анблок. И сега гласуваме предложението, вече с измененията за, против, въздържали се, приемат се. Ал релаторе. Сега давам думата на докладчика, моля. Благодаря, господин председател. Споразумението за свободна търговия с Южна Корея ще даде възможност на индустрията и на Корея и на Европейския съюз да си сътрудничат, но за да няма отрицателни последици за европейската те, производители, е необходима тази защитна клауза. Всички политически групи миналата година бяхме единодушни, че е крайно време да се гласуват тези изменения в пленарна зала. Комисията също одобри тези изменения с 27 гласа за, още през юни. Става дума да се предлага една защитна клауза достатъчно ефективно. Ние гласувахме по измененията по, по правило 57. Отлагаме гласуването за доклада по време на сесията през октомври. Затова също така смятаме и, че не трябва да затваряме вратата пред това да се постигне едно потенциално споразумение на първо четене, но трябва да изпратим един ясен сигнал, че сме обединени и че е, еднакво силни са позициите на всички политически групи. Затова е много важно да покажем, че парламента като цяло подкрепя измененията. Благодаря, благодаря за ясното предложение. Сега можем да дадем думата на Европейската комисия, ако те искат да коментират. Моля. Комисарът Дагухт вчера е, обяви, че приветства решенията на парламента. Днес е, реално вие гласувате само за измененията, а не за общото законодателно предложение с цел да се постигне споразумение евентуално на, чете, на първо четене. Гласуването се предвижда за 22 септември. Комисарят в момента не желая да коментира публично, защото ще има среща, тристранна среща и тя трябва да се развива в съответните линии. Надяваме се, че ще може да се постигне споразумение и да се прокара законодателния текст на първо четене. Благодаря. Сега гласуваме по предложението на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Предложението се приема. Благодаря и поздравления. Доклада БОВЕ е Справедливи доходи за земеделските производители. Първо гласуваме проекто резолюция, изменение 1. Моля, гласувайте с вдигане на ръка. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Изменение едно се отхвърля. Сега гласуваме по параграф 6, разделно гласуване. За, против, въздържали се. Шести параграф се приема. Параграф 8. Разделно гласуване. Гласуването по първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, не се приема. Десети параграф. Разделен на два части. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втората част за. Против. Въздържали се? Приема се. Параграф 13. Нека да проверим, моля, гласуването за втората част на параграф 10. Моля, гласуваме електронно. Гласувайте. Приключиха ли всички с гласуването? Закриваме гласуването. Прав бях, приема се. Параграф 13. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Има устно изменение към параграф 21. Моля, господин Костингер. Госпожа, извинете, благодаря. В параграф 21 искам да се добави а, земеделски продукти. И съответно текста става Agriculture produce at community level. Vielen Dank. Благодаря. И има ли възражение към устното изменение? Не виждам. Никой да иска да се изкаже. Значи продължаваме нататъка. По име на гласуване на параграф 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 21. Сега параграф 24. Гласуване на две части. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втора част за? против, въздържали се, приема се. Chi a favore? Chi 25 параграф за, против, въздържали се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 33 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 36. Две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 37 в три части. Първа част за, Извинявайте, поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Първата част се приема. Втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Начало на гласуването. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Третата част се приема. 38 параграф. Две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. 39. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42. Първата част. Добре, да проверим начало на гласуването по параграф 41. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и две в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 46 първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 47 първата част за, против, въздържали се, приема се. 52 против, въздържали се, приема се.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 Гласуваме електронно 64 ти параграф. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точка от преембила Л. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбила М. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме е, решението в е, изменения вид. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Поздравления! докладът Порташ. Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Параграф 16 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Трета част за, против, въздържали се, приема се проекто резолюцията като цяло за, против, въздържали се. Поздравления господин Портас. Докладът Свивка. Това е преглед на компетентност, признаване и изпълнение съдебни решения. Преминаваме към гласуване на резолюцията от комисията за, против, въздържали се, приема се. Поздравление, господин Свивка. Докладът Парванова. Параграф 2 за. Против, въздържали се, приема се. Параграф 8 за против, въздържали се, да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 9 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11. В две части. За. Против, въздържали се, приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се, приема се. И така, Преминаваме към гласуване. Край на гласуването. Приема се. Параграф 18, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла Хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се точка от преамбила и за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила Л за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила О разделена от две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, каза председателят. Втората част на точка на пробила е за, против, въздържали се, приема се. Проекто резолюцията като цяло за, против, въздържали се. Поздравления, госпожо Парванова. Докладът Пити Кайнен. Десета точка, първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. 28, първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Точка 33, част 7 за, против, против, въздържали се, приема се. 35 по първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. Проекто резолюцията като цяло, нека да гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С голямо мнозинство за Докладът се приема. Поздравления на госпожа Пиети Кайнен. А сега преминаваме към доклада Гайд. Изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега преминаваме Разбирам, че не се налага да гласуваме доклада като цяло. приключихме гласуването. Благодаря ви много. Преминаваме към обяснението на гласуването. Приятен обед на онези, които отиват да обядват.